днешното заседание на комисията ни. Нека първо приветствам с добре дошъл новия действащ председател на съвета и министър на замеделието на Литва, господин Виргилиус Юкна. Скъпи Виргилиус, ти поемаш председателството на съвета в период, който е от решаващо значение за европейското селско стопанство. Както знаеш, проведохме интензивни преговори за реформата на ОСП в рамките на ирландското председателство. На 26 юни постигнахме политическо споразумение по повечето теми и по-точно по четирите елемента от пакета за реформата на ОСП. Сега предстои литовското председателство рамките на което трябва да приключим работата по реформата. Надявам се да намерим бързо решение на все още неизяснените въпроси. Вчера разговаряхме с координаторите, докладчиците и докладчиците в Сянка по тези въпроси. Убедени сме, че под твое ръководство ще можем бързо да постигнем споразумение по тях. На основата на това споразумение ще можем да обединим всички процедури по пакета за реформата на ОСП. Ще имаме възможност да гласуваме в Комисията по селско стопанство и след това да обсъдим пакета в пленарната зала. Скъпи Виргилиус, пожелавам всичко най-хубаво на теб и на литовското председателство, не само по отношение на реформата на ОСП, но и по друга тема от решаващо значение, която обсъдихме вчера, а именно преходните разпоредби. Надявам се, че ще можем да постигнем напредък и по други важни законодателни процедури, най-вече в областта на здравето на животните и растенията. Очакваме литовското председателство да постигне напредък в тази област. Давам думата на Виркелиус, за да ни представи програмата на литовското председателство. След това, както обикновено, ще дам думата на координаторите на политическите групи, а след тях на всички колеги, които искат да поставят въпроси на Виргилиус. Имаш думата. Taip, ačiū. Е, gerbiamas pirmininkė Paolo. Gerb... Благодаря, Пауло многоуважаеми депутати, представители на Европейската комисия, уважаеми госпожи и господа. За първи път в историята си Литва поема председателството на Европейския съюз. За мен е висока чест – да изпълнявам функцията председател на Европейския съюз, е, Европейския съвет и да ви запозная с нашата програма. Наистина историческо е предизвикателството за нас сега да застанем на кормилото на Европейския съюз, когато се присъедини и Хърватия и вече Европейския съюз е съставен от 28 държави членки. Това е една възможност за нас да посочим и да покажем, че една малка държава е в състояние да разрешава резултатно проблемите, които съществуват. Същевременно обаче това е една голяма отговорност, която ние високо ценим и сме готови да посрещнем. А ние ще се опитваме да направляваме процеса на взимане на решения като едни честни посредници, като гарантираме приемствеността на работата в Европейския съюз, която включва всички съответни наши партньори. Част от предизвикателството като председател на съвета за мен е да работя с вас като с законодатели и партньори, за да мога да постигна успех и в крайна сметка да можем да постигнем най-добри резултати за нашите граждани. Очаквам да работим в тясно сътрудничество с вас, за да можем да предвижим напред сложната и тежка законодателна програма, която следва да изпълним. На първо място. Позволете ми да ви запозная с общите приоритети на литовското председателство. Програмата на литовското председателство е насочено към създаване на надежна, растяща и открита Европа. Това е всеобхватна програма, която обхваща финансовата стабилност на Европейския съюз, економическия растеж, заетостта и по-конкретно младежката заетост в Европейския съюз, а също така и единния пазар и а, регионалните цели, насочени към сигурността на общността. На съвета на селско стопанство и а, рибарство и като председател на този съвет аз поемам своята задача да лансирам устойчива, новаторска, екологосъобразна програма за развитие в областта на хранителните продоволствия и рибното стопанство в Европейския съюз. Кои са ключовите приоритети на председателството в селско-стопанския сектор? На първо място – приключване на реформата на общата селско-стопанска политика. Първо, споделете е, да споделя своята радост с вас относно интеринституционалното споразумение, постигнато по пакета за реформата на ОСП изключително задълбочени, интензивни дебати бяха проведени повече от 43 странни срещи, включително и заседание на експертите. И всичко това стана през последните няколко месеца. Това е един добър пример, който показва, че трите европейски институции действат в съответствие с разпоредбите на Лисабонския договор и са в състояние да постигнат споразумение по въпроси от голямо политическо значение за общността. Днес позволете да благодаря на вас, господин председателю, на докладчиците, господин Луис Капулас Сантош, на господин Мишел Дантен, на господин Джовани Лавия, както и на други почитаеми членове на вашата комисия за техните усилия и голям принос при постигане на споразумението по нашата обща цел, а именно устойчиво и резултат на обща селско-стопанска политика. Освен това, Позволете да изразя своята благодарност и към моя предшественик, господин Саймън Ковани и комисаря господин Дачиен Чауш за изключителната им дейност по отношение постигане на споразумението с вашата комисия. Наистина постижението е забележително и сочи, че ние можем да постигнем много, когато съществува политическа воля. След постигането на междуинституционалното политическо споразумение по пакета за реформата на ОСП, Литовското председателство възнамерява да приключи дейността, свързана с одобряването на навременното навлизане на този пакет актове за ОСП в сила. И тук наистина е, ни чака изключително трудна и отговорна работа. Уважаеми колеги, мога да ви уверя, че всичко, по което вече има споразумение, постигнато през последните две седмици в Люксембург, Брюксел и Страсбург, ще бъде съответно отразено в окончателните варианти на актовете. Нашето председателство, освен това, ще насочи вниманието си върху дискусията и приемането на предложения относно необходимите преходни правила за ОСП, свързани с конкретни аспекти на реформата на селското стопанство. Основно, тези е, правила са свързани с системата на преките плащания и развитието на селските райони. Както добре знаете, с тези предложения ние бихме искали да осъществим гладък преход от сегашния финансов период и съответните регламенти и правила към новата законодателна рамка, свързана с реформата на ОСП. Регламентът следва да бъде одобрен и прилаган от началото на 2014 година. Така че в рамките на литовското председателство ние ще се стремим към споразумение не само в рамките на съвета, но и на интеринституционално ниво. Това е задача, която изисква бърза процедура и съответно отговорно отношение. Това е наша обща отговорност и предизвикателство, за да можем да гарантираме установяване на ясни разпоредби и правила и финансови гаранции за земеделските стопани в този преходен период. Е, гледам към е, господин Дес, докладчик е, по този важен документ. Многоуважаеми колега, ние трябва да действаме съвместно с вас по един координиран начин. Разполагам, разчитам, проставите на вашия опит, господин Дес и нямам никакви съмнения. Убеден съм, че ще имаме успешно сътрудничество с вас и вашата комисия в тази област, така както сътрудничеството е протичало и по-рано. А сега позволете да се обърна и към други приоритети на нашата програма. На първо място – хуманно отношение към животните и преразглеждане на нормативната уредба в областта на е, растително, растителните е, видове и е, тяхното устойчиво развитие наистина Европейския съюз разполага с най-съвременна нормативна уредба в областта на хуманното отношение към животните, съответно грижа за растенията, производството на фураж и храна. На 6 май тази година Европейската комисия оповести пакет с 5 предложения, гарантирайки по-добро прилагане – изпълнение на стандартите, свързани с здраве и безопасност в цялата верига на селското стопанство. Литовското председателство ще се стреми да постигне значителен напредък, имайки предвид предложенията свързани с новия регламент за хуман отношение към животните. Предложението свързано с регламента за растенията. Предложението свързан с производството и предоставяне, пласиране на пазара на материал е, репродуктивен за отглеждане на растения и също така различните контроли, свързани с е, веригата продоволствие и фураж. Предложението, свързано с е, рамката, 2014-2020 в областта на управлението на разходите в сектора продоволствие, хуманно отношение към животните и растение ще бъдат насочени към предоставяне на гладък преход към новия програмен период като също същевременно ще се обърне внимание и на изпълнението на държавите членки. Това е един от регламента, който трябва да бъде прият и да влезе в сила от 2014 година нататък. Затова ние ще отделим специално внимание на работата по това предложение, за да можем да стигнем до политическо споразумение в края на председателството на литовското председателство. Господин председател, господин докладчик Любрун. Надявам се, че ще прояви желание за резултатно и конструктивно сътрудничество, за да можем да работим с вашата комисия успешно и в тази област също така. Искам също така да ви уверя, че имайки предвид предложенията, направени от Европейската комисия, Литва е готова да навлезе в хода на преговорите по отношение на напредъка и преразглеждането на различните лекарствени продукти, насочени насочени към ветеринарния сектор, също така по отношение всички актове, свързани с хигиена, зоотехнически аспекти на отглеждане на животни, клониране и така нататък. Сега, позволете да се спра на други инициативи, свързани с мерките в селско-стопанския сектор и също така износа на храни. Имайки предвид законодателната дейност на комисията, мога да ви уверя, че сме готови да започнем дискусия относно предложението за регламента за предоставяне на информация и мерки за селско-стопански продукти. Надяваме се, че ще постигнем значителен напредък в тази област. Сега, плодове и зеленчуци. Трябва да имаме предвид, че този сектор заема значимо място в целия селско-стопански отрасъл. Продължаваме да укрепваме ролята на организациите на производителите, имайки предвид тяхната роля при различните преговори, които се водят за усъвършенстване на хранителната варига. Изключително важно е да обърне внимание за бъдещия пакет законодателни мерки в тази област. Предложението за регламент – на Европейския парламент и на съвета, свързан с е, промяна на разпоредбите за новия режим в Европейския съюз за плодовете и зеленчуците, ще покрива също така изпълнението на мерките обща организация на пазара в е, този е, сектор на селското стопанство и е свързан, разбира се, с работа е, по отношение на организациите на производителите и съответно изразходване и използване на оперативните фондове и програми. Горско стопанство. Литовското председателство ще обърне дължимото на координираното изпълнение на принципите на устойчиво развитие на горскостопанския сектор в държавите членки и ще предложим на съвета да се приемат заключения по отношение на новата стратегия на Европейския съюз за горското стопанство. Тази, този инструмент ще се основава на принципа на субсидиарност и ще се спазват съответно правомощията на националната компетентност и в областта на този е, отрасъл, на този сектор, като се има предвид също така промяната в климата и е, проблемите свързани с възобновяемата енергия. Сега, когато говорим за хармонизиране на законодателството с Лисабонския договор, искам да ви уверя, че ние сме убедени и решени заедно с вас да продължим да работим по хармонизирането и на другите актове в областта на храните и селското стопанство и всичко това да бъде хармонизирано с разпоредбите на Лисабонския договор. Искам да спомена като пример факта, че в края на месец юни ние видяхме зелената светлина, което се даде по отношение приключване на досието, свързано с а, преговорите Омнибус Стоколмен. В резултат от на това през септември ние ще подготвим тристранна среща с вашите колеги и Комисията по международната търговия, господин председател. Много уважаеми членове на комисията. Това е кратък преглед на водещите приоритети на литовското председателство в областта на селското стопанство. Както виждате, от нас се очаква да обърне внимание на редица значими и деликатни проблеми през следващите 6 месеца. Много работа ни чака, така че очакваме да работим съвместно с вас, да имаме успешна сътрудничество с Европейския парламент и с вашата комисия, за да можем да постигнем тези цели. За мен е голямо удоволствие, че предшествениците ми и аз самия вече успяхме да поставим здрави основи на сътрудничеството с Европейския парламент. Имаме двустранни срещи с вас, Пауло а също така и с е, други депутати, членове на комисията ви. Аз с интерес очаквам успешното ни сътрудничество през бъдещия период. Благодаря за вашето внимание, господин председателю. С удоволствие бих отговорил на въпросите, които вие или членовете на комисията биха желали да ми ги зададат по отношение на програмата на Литовското председателство. Благодаря. Бене, грация, грация, каро президенте, каро Вирджилиус. Благодаря, господин ти благодаря, скъпи Вергилио, скъпи председателю на съвета. Виждам, че програмата на вашето председателство е много наситена. Така че сега ще започнем с обичайните въпроси, като първо дадем думата на председателите на политически фракции, след, политически групи, след това докладчици в сянка. Първо Алберт Тес. Благодаря, господин председател, скъпи Вергилиус, обеж... уважаеми колеги. Искам да се извиня за заказ притеснението си, но имах среща с баварска група посетители, която се проточи. Знам, господин министр, че ще направите всичко по силите си, така че да се продължи енергично с провеждането на аграрната реформа и мога да ви уверя, че от своя страна ще направя възможното да ви подкрепя за спазването на графика, особено за мерките, които трябва да се осъществят през 2014 година. Нашият проблем обаче е, че в доклада много от нещата трябва да се запишат в скоби, защото са зависими от многогодишната финансова рамка и и текстът не може да бъде изцяло завършен. Обещавам ви да остана във връзка с вас. Поздравявам ви за програмата, която представихте. Виждам, че имате много задачи и планове и съм убеден, че най-енергично ще се справите с тях. А, качеството на работата на едно председателство не се измерва с големината на страната. Виждали сме малки страни, които много активно и отлично провеждат председателството. Бил съм в Балтийските страни, наричам себе си приятел на прибалтийските страни и за това съм уверен, че вие ще се справите успешно. Политическата група на е НП и през следващото полугодие ще направи всичко възможно, за да можем заедно да постигнем целите си. Желая ви много успех и по всяко време съм на ваше разположение. Благодаря. Grazie Albert, Luis Capola Santos, poi George Lyon. Luis. Muito, muito obrigado, Presidente. Благодаря, Алберт, господин Капулаш Сантош. Благодаря, господин председател. Позволете ми също най-напред да приветствам сърдечно с добре е дошъл новия председател на съвета по селско стопанство. E добре дошла и на неговата страна, която предстои да поеме председателството. В Европейския съюз няма малки и големи страни. Всички държави членки са равни. Уверен съм, че Литва отлично ще се справи с председателството. Моята политическа група е готова да и съдейства. Напълно приемам програмата, която ни представихте. Тя отразява настоящия законодателен процес. Ще направим всичко възможно така че през втората половина на тази година председателството да може да изпълни предвидените по програмата си мерки. Аз съм докладчик по преките плащания и развитието на селските райони. Позволете ми да кажа няколко думи по този въпрос. Има все още някои нерешени проблеми в тези две области. Съветът ни оказа решителна съпротива. Не бяхме на едно мнение и с ирландското председателство, що се отнася до нашите правомощия. По пред... Ирландското председателство заяви, че по тези две области не следва да се водят разисквания тук в парламента, а в съвета. Има още пет нерешени въпроса. Ние нямаме намерение да се откажем от правомощията си по тях. Какъв е вашият марш за маневри по време на преговорите? Не подкрепяме становището на съвета от преди няколко дни. В момента там се разместват пластовете. Твърди се, че нямаме мандат за водене на преговорите, тъй като така или иначе министър-председателите на съответните държави вече са взели съответните решения и от това ще проистекат трудности в бъдеще. Какъв е вашият марш за маневри по време на преговорите, господин министр? Ние сме готови да проявим гъвкавост и да намерим решение колкото се може по-бързо. В интерес на цяла Европа е процесът да приключи колкото се може по-бързо, но за да постигнем тази цел и двете страни трябва да проявят гъвкавост и готовност за компромиси. До момента съветът в никакъв случай не проявяваше такава готовност. Вие не можете още от сега да предвидите какъв ще е компромисът, който ще бъде постигнат, тъй като самите ние следва да излезем с предложение в началото на септември. Би ни се искало да узнаем от вас с какъв марш за маневри разполагате по време на преговорите, ако изобщо разполагате с такъв. Благодаря, Луиш, Джордж Лайън и след това Джим Никълсън. Благодаря. Сърдечно приветствам. С добре дошъл министър на земеделието на Литва. С удоволствие ще участвам в разискванията с председателството през едните 6 месеца. Наистина програмата ви е много наситена. Тя обхваща четири досиета. Едно от тях е свързано с, с здравето, с хуманното отношение на животните и грижата за растенията. Много важно е и досието за реформата на ОСБ, по което бе постигнато споразумение през юни, по време на ирландското председателство. Ще задам въпрос подобен на този, който ви постави колегата Капулаш Сантош ще встъпите в дискусия с колегите си в съвета. Те осъзнават ли напълно, че в текста за реформата на ОСП има още някои части, които са в скоби. Това са онези части решението, по които зависи от решението за многогодишната финансова рамка. Би ни се искало да постигнем бърз напредък по тези въпроси, те са тясно обвързани с многогодишната финансова рамка. Какво е становището на съвета по този въпрос? Благодаря на Джордж, Джим Никълсън и след него Мартин Хойслинг. Благодаря, господин председател. Приветстваме всички колеги, които са тук в залата и вас, разбира се, господин министр. Добре дошъл сте на този пост и наистина чакат ви 6 е, сериозни месеца, може би са 5 всъщност е, реално активните месеци, но много има какво да се предприеме в рамките на председателството. Казахте, че искате да бъдете честен посредник във всички тези процеси във вашето изказване. Това е наистина много добра позиция да е, може наистина да се гарантира свършването на една работа, това е важна роля. Що се отнася до реформата на ОСП? Според мен много още има какво да се постигне. Онова, което направихме през юни, да, оставихме основите, положихме, изградихме стените, но всичко останало ли чака? Трябва да изградим подробностите, а ние казваме, че дявола се крие в подробностите. Както и Джордж каза, преди малко, необходимо е да знаем колко много още трябва да вложим процесите. Подкрепям казаното от колегите до сега и наистина няма това да ви изненада. Ще бъде много полезно за нас, ако можете да ни кажете колко гъвкавост, колко свобода имате, за да можете да маневрирате, защото мога да ви кажа, че от наша гледна точка, както докладчиците, докладчиците в сянка, вероятно, мога да кажа, че аз изпитвам наистина притеснение, яд, че нямаме достатъчно пространство, за да маневрираме, за да можем да постигнем своите цели, така че има още много какво да се направи и ние имаме още много проблеми да разрешаваме, всички знаем това. Но се надявам, че вие тук не идвате само с е, е, протегнати е, две ръце. Надявам се, че вие разполагате с тази гъвкавост, която е необходимо, за да може да се стигне до крайната цел. ние извървяваме един съвсем различен процес сега, имайки предвид съвместното взимане на решение по Лисабонския договор. Необходимо е да се отчете всичко това е, трябва да се отчетат позициите на различните участници, различните страни. Може би, разбира се, допускаме грешки, но е необходимо да се получим от грешките на другите. Необходимо е да работим съвместно. Ако не работим заедно, тогава как ще изградим общата селско-стопанска политика? Тогава всички биха страдали, така че желая ви всичко най-добро, късмет и успех. Е Благодаря. Мартин. Господин Аню. Господин министър, не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая всичко най-добро по време на първото председателство на Литва, което несъмнено е предизвикателство за вашата страна с ирландското председателство, както Джим каза, бяха поставени основите, а сега трябва да се отработят детайлите на аграрната реформа тъй, че има още множество открити въпроси. Все още не са ни представени текстове по много от досиетата и докато не разполагаме с тях, не можем да гласуваме, т.е. работата по подробностите понякога се оказва по-трудна, отколкото постигането на големия компромис. Ето ще ви дам пример Последния път имахме вътрешно разискване за екологи... приоритетните екологични площи. Например, да не се използват пестициди на тези площи е, и има много подробности, които те първа следва да се уточнят. Както казаха и рившите е много важно квадратните скоби, които все още фигурират в текста, да изчезнат а онова, което предстои да се реши, всъщност е част от сърцевината на реформата, например темата за таваните, която в парламента се смята за приоритетна, както и гъвкавостта за трансфери между стълбовете, разпределението на плащанията. Това не са подробности, това са части от същината на реформата и нашата политическа група не може да приеме, в крайна сметка съфетът да каже, не можем да преговаряме, защото правителствата вече сте се разбрали. Ето там е вашата решаваща роля а, да развържете пакета и на следващите тристратни преговори през септември да поговорим като разумни хора без предразсъдъци. За нас естествено е важно преходният период през 2014 година да премине добре. Алберт Дес вчера имаше доклад по въпроса. Трябва да се намери разумно решение за 2014 година, като през септември се приеме политическото решение за това. Предизвикателството е огромно, но тези неща трябва да влязат в новия процес на реформи. Важна задача на вашето председателство ще е да организира този преход. Вие споменахте че има цял пакет за здравето на животните, растенията и посадъчния материал. Това е много важно, но е по-важно какво означава на практика например по отношение на посадъчния материал има все още много открити въпроси, които ние ще обсъдим Знаете, че след Лисабон носим отговорност и сме длъжни да следим подробностите по осъществяването на реформите. За предстоящите месеци ви желая много успех. Няма да имате по-малко работа от ирландското председателство на тристранните преговори. Вече доказахме, че ние като парламент сме в състояние да издигнем своя глас пред съвета тъй, че надявам се, че заедно с вас и съвета ще постигнем напредък в осъществяването на новата селско ступанска политика. Можете да разчитате на пълната ни подкрепа за диалога, който надявам се през следващите месеци ще тече точно така добре, както до сега с ирландското председателство. Благодаря сега, Аню.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 Добре дошъл на това ветровито място, господин министр. Наистина, вие имате е, изключително трудна задача, за да можете да удовлетворите толкова различни желания, отговорите на пожеланията и различните култури, общности. Но както и да е, искам да се спра на някои аспекти. Какво му е необходимо, за да не побележим напредък? Преди 18 парламенти. Преди 18 месеца знаете, че имаше конкретни разпоредби относно е, въпроса, свързан с е, броя на яйцата, с е, начина по който се отглеждат. Е, е кокошките, които снасят е, яйца. Сега нещата са може би по-различни. Обаче това, за което искам да говоря, е въпроса свързан с реалността и това, че трябва да се обърнем лице с лице с, към нея. През последните години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 се доставят най-различни, да се предоставят соеви семена и брашно от соя, които не са с генно модифициран происход. И това е един проблем, който съществува на международен план. Това е въпрос, който съществува с посадъчния материал как да се намери такъв, който да не е ГМО. И взаимоотношението, което е, възниква между геномодифицираните и не геномодифицираните е, е, материали, в крайна сметка клати кораба и той би могъл да се обърне. Цената расте от 250 британски лири на тон, от 200 и 70 и растежа не спира, стига до над 600. И добре, какво да правя, с какво да си е, храня своите пилета? По-скоро да ги уби, отколкото да ги храня с генно модифицирана соя. Какво може да се направи по този въпрос? Използва се соя от различни източници. В Европа на практика целият протеин соята се внася. Това е внесена соя с други думи геномодифицирана. А има държави в Европа, които лесно могат да произвеждат е, е соята, Румъния и България. Мисля за тези държави. Ние в Обединеното кралство е, искаме да е, отворим вратите си на 1 януари за тези две държави, че се очаква, че един милион и половина хора ще дойдат. Но вместо тези милион и половина да дойдат в нашите държави, да дойдат от граждани от тези държави, бих предпочел милион и половина тон соя да, да бъде доставена от тези държави в нашата държава. Така че нека да им се позволи те да ги отглеждат, а не да внасяме от други държави в Европейския съюз. По този начин ще има и други последици. Тези държави ще могат всъщност да създадат свое богатство, по този начин приходи и в крайна сметка могат да разрешат и свои проблеми. Това е втората, втората последица от подобно решение. Председателя, господин Рубикс. Палдис, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribu atvainoties, ka nokavēju, jo transporta komiteja bija balsošana, kur man bija jāpiedalās, un žēl, ka es nedzirdēju. Добро утро. Извинете ме за закъснението. Тъй като закъснях, господин министър, не можах да изслушам пълното ви изложение, за което много съжалявам. Нашите две страни са съседни не само в географско отношение. Аз съм от Латвия. Възлагам големи надежди на литовското председателство, тъй като Литва винаги, в това число и във времената на Съветския съюз, е залагала на селското стопанство. Страната ви има опит в този отрасъл и ако можете да го обедините с опита на други държави и членки, то съм уверен, че ще постигнем напредък. Подготвяхме реформата на ОСП в продължение на повече от 3 години. Разработихме проекти за осъществяването на надзор и съпътстващите мерки между 2014 и 2020 година. Проведохме и много оживени разисквания. подобно на докладчиците, мога да ви благодаря за вашия принос. Средствата по преките плащания за Латвия са доста под онези, които се заделят за други държави, което е жалко. Латвия с интерес ще следи работата на литовското председателство. Ще ви насърчаваме, ще се опитваме и да ви допълваме в онези области, в които може би няма да постигнете успех. Нека добавя и още нещо. бе заявено, че 7% от финансирането не са били освоени надлежно. Това налага необходимост от по-ефективен надзор върху освояването на финансирането областта на селското стопанство, за да се избегне разхищението на средства. Пожелавам ви всичко най-добро. Да се надяваме, че ще можем в един момент да се възползваме от вашия опит. Думата имат сега докладчиците. Първо ще дам думата на господин Лавия и на господин Дантан, ако желае. Благодаря, господин председател. Нека и аз от своя страна да ви поздравя. Господин председател на съвета, приветствам представената работна програма на председателството за следващите 6 месеца. Като докладчик по хоризонталния регламент трябва да подчертая, че е крайно необходимо да се постигне напредък, да се намери политически консенсус по многогодишната финансова рамка. Хоризонталният регламент е свързан в две отношения с МФР. Резервите за кризи или кризисния резерв – това означава много бюджетна дисциплина, с други думи намаляване на преките плащания. Това е тема, която трябва да се обсъди много добре и да се договори с съвета. Именно във връзка с това искам да ви попитам какво предвиждате да направите качеството си на председател на съвета. Разбира се, позицията на парламента винаги е била доста критична. Ние смятаме, че кризисния резерв трябва да бъде извън втори раздел на бюджета, т.е. да се финансира адхок. хок Второто, вторият момент е свързан с държавите членки, а именно програмите за развитие на селските райони. Парламентът а, прие доста изменения, които съответстват на очакванията на държавите членки, все с оглед на по-скорошен достъп до фондовете. В заключенията от 7 и 8 февруари на Европейския съвет по отношение на квотите беше постигнато много ниско ниво, за да се намалят максимално плащанията. Ето това са откритите въпроси, с които трябва да се занимаем. Надявам се, че от днес нататък съветът ще бъде с ясни позиции по тези въпроси. Друга важна тема, която смятам, че в най-скоро време трябва да се реши, е докладът ДЕС за преходните мерки. Това е доклад, по който действително трябва да приключим работата си, тъй че преговорите по него трябва да започнат възможно най-бързо, за да може от началото на следващата година хората да знаят какво става и какво следва да се отложи. Други важни теми са сближаването на държавите членки по първия стълб и преходни мерки по отношение на селските райони. Няма време да кажем, че ще чакаме новия програмен период, за който има политическа договорка, но няма правни текстове. Тъй, че наистина е спешно да се договорим така че селско-стопанската политика да може да се осъществява законосъобразно и от 1 януари 1914 година. Благодаря много. Благодаря, Джовани. Мишел Дантен. Благодаря, господин председател. Господин председател на съвета, много внимателно ви изслушахме, когато представяхте програмата на председателството. Естествено е, че лъвският пай на вашето председателство ще трябва да се падне на приключването на пакета от реформи. Да, има вече политически консенсус, но има много текстове, които трябва да се доизчистят, особено що се отнася до преамбюла. Няма да отнема много време, искам само да повдигна въпроса за адаптирането. На 26 юни тази година поставиха, парламентът беше поставен пред свършен факт. Става въпрос за е, осъществяването на член 43 алинея 3 от договора. За какво става въпрос? Министрите, т.е. съветът, отказаха на парламента възможността да се занимае с много от важните инструменти за управление на аграрната политика. Имам предвид преди всичко интервенциите и кризисния резерв. Тогава от името на парламента аз казах, че за нас най-важни са селско-стопанските производители, фермерите, които искат възможно най-скоро да научат в каква рамка ще работят през следващата година. Съветът би следвало да осъзнае, че е разочаровала изключително много парламента и мисля, че говоря от името на всичките си колеги, като казвам, че такова тълкуване на член 43 алинея 3 от договора не може да се допуска трайно. А ако съветът продължава да настоява на това тълкуване, трябва да знаете, че ще настъпи моментът, в който процедурите ще бъдат трайно блокирани от парламента. А нашата задача е да работим заедно, да си имаме взаимно доверие. А взаимното доверие зависи и от единния начин на тълкуване на договора, и обсъждане на темите, свързани с адаптацията. Благодаря. Bene, grazie, Миш... Благодаря, Мишел. Продължаваме колегата Магинес. Thank you, Chairman. Благодаря, господин председателя. Благодаря, господин министр, за това, че сте с нас. Благодаря, че ни запознахте с програмата и взимам думата да ви пожелая всичко най-добра. Мисля, че господин Джовани Лавие всъщност вече каза, че имаме политическо споразумение по ОСП, но сега вече трябва да засегнем въпроса с практическото изпълнение. И вашето председателство в известен смисъл е от изключително голямо значение, за да можем да гарантираме това практическо изпълнение. Това е важно за нашите замеделски стопани компании, така че за вас има много работа. Месец септември ще бъде много важен, ключов месец. Колегите вече очертаха сериозни предизвикателства пред вас, които трябва да отправите към държавните и правителствените ръководители относно въпроси свързани с селското стопанство. Но има и мирен процес, ако мога така да кажа, между исканията от нашата комисия по отношение на съвместното взимане решение, правомощията на държави, държавните ръководители и правителствените ръководители родители, за да може да се разработи целият този въпрос в рамките на многогодишната финансова рамка. Това е много важно да се изправи съответното послание към селскостопанската общност. Опитайте се да водите преговорите по този проблем и ви желая всичко най-добро. Би ми било интересно да чуя от вас, зная, че е рано все още, но как виждате е, развитието на този процес? Господин Дес е, е, иска да се разрешат тези въпроси в неговия доклад и той би желал много по-скоро да се разрешат тези проблеми, а не късно. Така че не можем да разчитаме на решение през месец декември. Така че бихте ли казали как точно виждате рамката на процесите? Според мен, през месец септември трябва да имаме решението. Не зная дали това е реалистично, но може би вие ще може да опишете как според вас ще се развият нещата. И още нещо – Осъзнаваме какъв е бюджета и той е съкретен за ОСП. Е, земеделските стопани ще получат по-малко подкрепа от Европейския съюз. Трябва да видим как ще функционира и пазара. Какъв, е, какви са вашите планове по отношение на форума на високо ниво, по ролята на комисията, също така е, как ще се обърне внимание на производителите и цялата верига, разбира се, но отново желая ви всичко най-добро и късмет. Председателя. Председателя. Благодаря, Марият. Елизабет. И след това Полсен. Благодаря, господин председател. Господин министр, благодаря ви, че приехте поканата ни. Пожелавам ви всичко най-добро по време на председателството. Внимателно изслушах изложението ви за основните приоритети на литовското председателство. Както казаха и прежде говорившите, за нас е особено важно какви решения ще бъдат взети през едните месеци за разпределянето на финансирането по ОСП. Знаем кои са нерешените до тук въпроси. Бяхме много разочаровани, тъй като по време на ирландското председателство нямаше възможност е, за преговори по конкретни теми. Парламентът ще настоява да бъде спазен неговият мандат за преговори. Особено внимателно ще следим работата ви по нерешените въпроси в областта на развитието на селските райони. Именно тук е много важно как ще бъде разпределено финансирането. По този въпрос Европейския Европейският парламент има правомощия по процедурата за съвместно вземане на решения. Ще се възползваме от съответния си мандат за преговори. Много важни за нас много важен за нас е и процентът на съфин... за съфинансиране. Той оказва голямо въздействие върху финансирането на селскостопанската политика и в крайна сметка на развитието на селските райони. Парламентът в лицето на докладчика господин Капулаш Сантош представи едно много добро предложение, което трябва да бъде отчетено по време на литовското председателство. Аз също смятам, че преходните разпоредби са от особено голямо значение. Ще трябва да работим много бързо по тях, тъй като селскостопанските производители се нуждаят от сигурност по отношение на планирането. Най-вече в областта на финансирането на инвестициите трябва да бъде намерено конкретно решение. Производителите вече от години очакват да им бъдат изплащани средства за инвестиции. Инвестиции за изграждането на инфраструктура, необходима най-вече за спазването на стандартите за хуманно отношение към животните. Пожелавам ви всичко най-добро при осъществяването на целите ви. Надявам се, че литовското председателство ще постигне значителни успехи. Благодаря, госпожа Паулсън. Er Благодаря, господин председател. Сърдечно приветствам с добре дошла Литва, следващия председател на Европейския съвет. Разбира се, не е важна големината на страната, която поема председателството, важно е какви действия ще предприеме тя. Една от най-важните задачи на вашето председателство е приключването на работата по реформата на ОСП и намирането на решение на сложните въпроси, по които все още няма споразумение. Много е важно да се спазят правомощията на парламента по договора от Лисабон, правомощията за съвместно вземане на решения. Аз съм докладчик по темата хуманно отношение към животните. Това е едно от основните предимства – на новия пакет за ОСП, елемент, който ще гарантира сигурност на хранителната верига. Може би този въпрос не е толкова спорен от политическа гледна точка, но от практическа, от научна гледна точка, той е изключително сложен. Бих искала да узная дали литовското председателство е обмисляло възможността да започне неофициални разговори. Така няма да се стигне до положение, при което да спорим по подробностите в края на процедурата. В случая е много важно да отчетем неоспоримите научни доказателства. Същевременно ще трябва да се вземат предвид и някои елементи от политическо естество. Мога да ви дам няколко примера. Европа се намира в състояние на криза, на рецесия. Това налага необходимост от доизграждане на вътрешния пазар. На вътрешния пазар – живите животни и животинските продукти са изключително важни. Ако заложим повече на хуманното отношение към животните, в това няма нищо лошо. Но какво можем да направим за справяне с проблема с болестите по животните, от които могат да проистекат много тежки кризи? Ако искаме да избегнем подобни кризи, трябва да изградим система, при която животновъдите първи да установят, че има нещо нередно. Но как да направим така, че те да имат необходимите за целта познания и първи да подадат сигнал? Как да направим така, че да се избегне положение, при което производителите да не си затварят очите, ако има вероятност от болести и кризи. Господин Шекерски. и вчера и на комисии вynikają. Благодаря. От това, което чух днес и това, което чух вчера, можем да видим, че въпреки, че има постигнат компромис, все още ни чака много работа. Имате и вие много работа. Цялото председателство има много задачи. Ако си мислим, че всичко вече е приключило през месец юни, е, мога да ви уреча не така стоят нещата. Ми имаме още много работа. Трябва да се продължи разговора и с господин Дес и може би и в Литва, но е, в рамките на шегата, тъй като вие се обърнахте към господин Дес е, във вашето изказване, затова и аз сега е, казах това. Във всеки случай, според мен, нещо липсва във вашите уводни думи, а именно е, взаимоотношенията ни с САЩ в рамките на селското стопанство. Зная, че тези, които се занимават с търговия, имат е, съответно ресор и ресорен е, комисар, който се занимава с търговията, но за нас е, изключително важно е да се обърне внимание на стокомена именно в областта на селското стопанство. Когато се водят различните търговски преговори, някак си като че ли обягва ролята на селското стопанство. Имам предвид подобен подход и с преговорите с САЩ. Надявам се, че вашия подход ще бъде по-общностен подход. Надявам Надявам се, че ще се прояви по-голямо разбиране в съвета по отношение позициите на парламента, така че вие да отчетете нашите позиции. И всичко това, разбира се, проистича от Лисабонския договор. Пожелавам ви всичко най-добро. Благодаря. Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към казаното от колегите. Преди всичко благодаря, че дойдохте тук. Винаги сте добре дошъл. Желая ви успех за работата, която ви очаква. След всичко казано от моите колеги, и вече добих ясна представа не само какви са мащабите на предстоящата работа, но и колко са големи очакванията, които имаме. Някои досиета наистина могат да бъдат извадени от задънената улица, така че да се стигне до реална реформа на ОСП. Много неща бяха засегнати но пропуснахте един момент, който ми е легнал на сърцето. Това е млякото, сектора на млякото. Това е секторът, който най-много пострада от реформата ако ми позволите така да се изразя, и то не поради някаква друга причина, а понеже съветът не прояви готовност да промени каквото и да било в този сектор. Оправданието беше, че вече е обсъден пакетът за млякото и е затворен, а другите въпроси ще се обсъдят в бъдеще. Дали ще погледам назад или напред няма значение, така или иначе единно становище по млечния сектор все още няма. Сега имаме доклад за млекопроизводството и значението на този сектор в специфични райони, които са планински, периферни и прочие райони, където условията са особено трудни и млекопроизводството е поминък. А този сектор изпадна в забвение за съвета. Затова искам да попитам какви са намеренията на литовското председателство в това отношение. Секторът е много важен, засяга всички държави, членки и сектор, който циклично изпада в криза. Тъй, че всички, които се занимават с селско стопанство, трябва да го подкрепят. Председателя, добре, в такъв случай този дълъг списък от е, желащи да вземат думата е изчерпан. И сега, скъпи Вергилиус, имаш възможност да отговориш. Предвидели сме, надявам се, достатъчно време за твоите отговори. Ти със сигурност вече се убеди какви очаквания, какви надежди възлага нашата комисия на ТЕП с оглед на приключването на аграрната реформа. Европейският парламент не бива да бъде изключван от последните рундове на преговорите за пакета от реформи. А и съветът е блокиран а, по отношение на последните решения за многогодишната финансова рамка. Сега а, ти имаме доверие, че по време на вашето председателство тези бариери ще бъдат премахнати и реформата ще бъде приключена, защото Европа очаква тази реформа, а ние трябва да имаме ясни послания за нашите селско-стопански производители като изпълним и отговорността си. Noriu padėkoti visiems už e, gražius palinkėjimus. Благодаря. Позволете най-напред да благодаря за добрите пожелания за успешно председателство, което ми отправихме. Отбелязахме, отбелязах си казаното от вас, отбелязах си и вашите коментари и със сигурност ще обърнем сериозно внимание на всичко това. Но успехът на нашите решения, уверявам ви, ще зависи до голяма степен от е, взаимното ни разбиране и взаимното ни доверие в хода на дискусиите. Именно това очаквам да се случи по време на предстоящите 6 месеца. Очаквам а, е, да имаме доверие един в друг, и съм убеден, че в крайна сметка резултатите ни ще поженат успех и земеделските стопани в Европейския съюз ще имат по-ясна картина и представа относно развитието на политиката в сектора през следващите години. Това е общата ни цел. Трябва да работим съвместно, конструктивно, с цел постигането й. Сега, да отговоря на основните въпроси, които ми бяха зададени. Нямам, вероятно, достатъчно време, затова ще се спра само на най-важните аспекти. Между другото, ще имаме други възможности в бъдеще да дискутираме формално и неформално тези проблеми. Позволете сега да се спря на многогодишната финансова рамка. Нашите институции наскоро постигнаха споразумение – и преговорите по международната финансова рамка вече са окончателни. Сега вече трябва да разрешим въпросите, свързани с тази перспектива. Обещавам ви, че ще работя по останалите висящи нерешени проблеми. Зная какъв е вашия мандат за преговори, вие знаете какъв е мандата на председателя на съвета. Що се отнася до последно направеното предложение в хода на преговорите, знаете това, няма да получа нов мандат, но е необходимо да търсим съвместно решенията по конструктивен начин. Надявам се, че ще бъдем в състояние да го постигнем. Що се отнася до приключване на реформата в общата селско-стопанска политика? Знаем, че ни чака още експертна техническа работа. Първо, приключване въпросите, свързани с многогодишната финансова рамка. Е, имаме заседания, които ще се провеждат с участието на нашите експерти с цел окончателно подготвяне на текстовете на документите и е, надявам се, че ще успеем да разрешим всички проблеми, за да можем да дадем ясни гаранции на земеделските стопани за новия период. Преминавам към преходния период и регламента за преходния период и мерки, който е много важен и следва да бъде прият много скоро. Господин Дес е, справедливо уточни, че и двете институции осъзнават какъв е времевия график и какви са техните отговорности. Правилата трябва да станат факт максимално скоро, така че замеделските стопани да знаят как ще се развиват нещата следващата година, какви ще бъдат правилата които трябва да бъдат спазвани. Що се отнася хуманното отношение към животните и здравето на животните, това е въпрос, на който трябва да обърнем, разбира се, сериозно внимание. Какви са изискванията? Е, когато говорим за е, носачките, и изискванията, да, зная, че не всички държави членки е, изпълняват тези изисквания по-настоящем съвместно с комисаря Борг. Ще работим по този въпрос, за да постигнем и из, прилагане на изискванията, записани на хартия. Тези изисквания са напълно а, вход на изпълнение в Литва и ще се опитаме да постигнем изпълнение в останалите държави членки. Сега, по отношение на ГМО а, и соята. Знаем за този проблем с този вид протеини и използването на генно модифицирана соя. В широк контекст мога да кажа, че се използва не само за малки пилета, но и за храна на други животни. Важното е да има проследимост и тя трябва да бъде гарантирана по цялата верига, а също така да се предоставя точна информация на потребителите. За моята страна мога да кажа, че ние имаме е, строги мерки и контрол относно използването на генно модифицирани продукти и очакваме от останалите държави членки съответно да прилагат отговорна политика в тази област и да обменят информация. Освен това, Добре би било да видим какви са другите протеинови альтернативи, които можем да използваме е, и това е задача на учените в Европейския съюз. Какво може да се замени геномодифицираната соя? Можем с помощта на различни програми да намерим альтернативни източници на този тип вещества. Например, може би водораслите ще бъдат възможен изход. Suprantu, Mm-hmm. Nebėra vertimo, biškai palaukite. А, окей. Резерва за кризите е нов инструмент, с който разполагаме при изпълнение на бюджета. Разбирам, че се налага спазването на финансова дисциплина, но този резерв е елемент обаче от едно споразумение в рамките на многогодишната финансова рамка. Институциите са постигнали споразумение по този въпрос. Няма какво повече да направим в рамките на нашите правомощия. Що се отнася до хармонизиране с разпоредбите на Лисабонския договор, съвета ще продължи да работи с Европейския парламент с цел постигане на споразумение – след първо четене. Искам също така да спомена, че в хода на преговорите с Европейския парламент по пакета реформа на ОСП ние успяхме да намерим а, едно балансирано решение относно хармонизиране с разпоредби от Лисабонски договор. нататък по отношение регламента хуманно отношение и здраве на животните. Това е един от приоритетите, разбира се, на литовското председателство. Що се отнася до инфекциозните болести и другите проблеми, свързани с животните, разработването на списъка с заболяванията, мога да кажа, че а, експертите трябва да се погрижат по този въпрос. Ние започваме да дискутираме предложението и съм убеден, че а, тези проблеми активно ще бъдат а, разглеждани и всички се надяваме да стигнем до общо споразумение по тях. Как по същата тема хуманно отношение към животните. Позволете да споделя, че в Литва ние отделяме голямо значение на този проблем. Бихме желали да се обръща съизмеримо внимание на този проблем на територията на Европейския съюз. И бихме призовали всички държави членки да насочат своята дейност към търсене на научни е, решения на проблема. На 28 и 29 септември организираме конференция в Литва по въпросите свързани с здравето на животните, с е, храненето на животните и хуманното отношение към животните. Аз самия лично ще участвам в тази конференция и с е, радост ви каним да участвате в тази конференция и вие. преговорите с САЩ. Преговорите на практика сега са започнали в Вашингтон. Да, изключително важно е значението на тези преговори. Надяваме се, че ще вървят е, гладко, но в момента е много трудно да се предвиди какъв ще бъде изхода от преговорите. Ние очакваме да постигнем високи стандарти, е, свързани с здравето на животните, с е, растенията, посадъчния материал, но се надяваме също времено да премахнем и бариерите пред търговията. Ние ще насочим вниманието си към принципа на съвместно доверие и уважение, спазване. Пакета за млякото сега. Има споразумение по общата организация на пазара. Други въпроси, които ще бъдат дискутирани на 24 септември по този проблем на високо ниво. Надявам се, че на този форум ще можем да намерим съответно решение на тези проблеми. Благодаря за вашето внимание. Отново благодаря за любезните ви думи и пожелания. Благодаря за вашето гостоприемство. Надявам се, че в близко бъдеще ще продължим нашето конструктивно сътрудничество. Благодаря. Bene, colleghi, noi ringraziamo il presidente eh, Virgilius. Eh, Благодаря ви. Особено сме благодарни на действащия председател на съвета, господин Виргилиус Юкна, за тази размяна на мнения. Надяваме се, че по време на литовското председателство ще приключим работата по основните нерешени въпроси по реформата на ОСП за да приключим успешно и цялостния процес. Следващата точка от дневния ни ред е изслушване на тема Бъдещето на европейското градинарство стратегии за растеж. Но преди да минем към тази точка, Нека обявя, че нашият генерален секретар ни напуска. Това е последното заседание, на което ще участва той, тъй като на 1 септември се пенсионира. Нека се възползвам от възможността да му благодаря за дългогодишната ни съвместна работа, най-вече през изминалите две години, през които работихме усилено по реформата на ОСП трябва да отдадем дължимото на извършеното от колегата. Благодарим му за усилената работа. Не само с докладчиците и докладчиците в сянка, но и с всички членове на комисията. Мисля, че благодарение на колегата добре успяхме да се възползваме от правомощията си за съвместно вземане на решение. Пожелаваме му всичко най-хубаво. Пожелаваме му и приятни минути с семейството му, след като приключи кариерата му тук. Adesso ha chiesto, ha chiesto Albert Dess la parola. Сега ще дам думата на господин Дес. Да, им наман да ИФАП. Благодаря, господин председател. От името на ЕНП аз искам да благодаря на Герхард. Наистина чудесно работихме заедно през тези дълги години. Донесъл съм ти подарък от моята родина Бавария и съм написал от името на ЕНП и от мое собствено име ти благодаря за дългогодишната компетентна работа и доверието. Винаги съм се възхищавал на работоспособността ти и ти желая лично щастие и здраве през новия период от живота си. Книгата от моя приятел Ханс Цепфел озаглавена е «Желая ти прекрасно ново време. Заповядай. Grazie. Grazie. Eh, Luis ha chiesto la parola. Luis Capula Santos. Благодаря и Луиш помоли за думата. Emoção dar uma palavra de despedir. Благодаря, Пауло. Развълнуван съм. Предстои ми да се спогувам с господин Калп. Работих заедно с него в продължение на повече от десетилетие. Благодаря му, включително и от името на моята група, за добрата ни съвместна работа. Благодаря ти, Герхард, пожелавам ти всичко най-хубаво. Председателят, колеги, на 1 септември господин Калп ще бъде заменен след официалното назначаване на нов секрет... ръководител на секретарията. Господин Лаем, благодаря на Герхард за всичко, което извърши през изминалите години. Благодаря му за това, че проявяваше и снисходителност и търпимост към нас, особено през изминалите две години, когато работихме по реформата на ОСП. Много сложна бе задачата на секретарията през изминалите две години, тъй като трябваше да ни преведе през цялата процедура за съвместно вземане на решения. Във връзка с това, благодаря благодаря на Герхард за съдействието и насоките от изминалите години. Благодаря. Мартин също иска да вземе думата. Скъпи Герхард, имахме удоволствието през последните 4 години да работим заедно. Мисля, че периодът беше решаващ и за теб. Това, което постигнахме, помисли само за тези 7000 предложения за изменение а, обработени от нас. Помисли как а, постигнахме компромиси, разумни с а, своите партньори и всичко това а, под твое ръководство. Жалко, че си че а, се отегляш а, малко по-рано, но ти желаем а, приятно прекарване, да се надяваме, че от време на време ще прескачаш до Брюксел и няма изцяло да загубиш интерес към нашата работа. Надявам се, че ще можем и в бъдеще да разчитаме на твоите мъдри съвети. Желаем ти всичко най-добро. Може би няма да ти липсваме толкова, колкото ти на нас. Тинджим. Благодаря, Джим. Uh, Благодаря, господин председател. Доста съм тъжен днес, тъй като предстои да ни напусне Герхард. Подобно на останалите ти пожелавам всичко най-добро за бъдещето ти. Да се надяваме, че не сме те принудили да се пенсионираш преждевременно. Като се има предвид колко сложна бе работата по реформата на ОСП. Не си спомням от кога работя заедно с теб. Вече от много отдавна. Мисля, че ще остане в памета ми пътуването ни до Бразилия, когато говорихме за бразилското говеждо. Мария също участва в него. Наистина през много трудни времена премина нашата комисия. Много тежка бе и срещата ни с производителите на говеждо в Бразилия. Спомням си за нея. Трябва да ти кажа, Герхар, че ти работи много усилено, понякога дори работихме нощем. Може би най-леката среща, която проведохме, бе в края на това пътуване когато бе казано, че отново ще се внася говеждо месо от Бразилия в Европа. Чудесни спомени свързвам с съвместната си работа с теб. За мен бе удоволствие да работя с теб. Пожелавам ти всичко най-хубаво. Ще останеш в спомените ни задълго. Председателят. Благодаря, колеги. Сега ще прекъснем за минута, за да придружа господин министър, който ще ни напусне. След това ще преминем към градинарството. Bene, колеги, possiamo iniziare. Така, колеги, нека да продължим. Всъщност сме вече на последната точка от нашия дневен ред. Изслушване на тема Бъдещето на европейското градинарство стратегия за растеж. Стратегия за растеж срещата е организиран от колегата Мекинтайр. Има и доклад по собствена инициатива за сектора така че този доклад е с автор Антея Макинтайр. И момента е подходящ да разменим мисли по отглеждането на плодове, зеленчуци, култури, които са за хранителни цели и прочие. Има и много предизвикателства, свързани с измененията на климата, с конкурентоспособността на Европа, използването на водата, почвите и въздуха. И така имам удоволствието да ви представя четирима елитни експерти, които ще споделят своите мисли за бъдещето на градинарството в Европа. Първо Антони Снел, заместник-председател на борда по градинарство на Националния съюз на фермерите в Обединеното кралство. След това господин Хорхе Бротонс, председател на Испанската федерация на асоциацията на градинарите. Господин Донато Лабат е член на борта со, Сосиета Ортофрутикола Полиненезе и господин Зигфрид Шолц, генерален секретар а, на Централ Фарбанд Гартенбау в Германия. Благодаря на всички за присъствието. Всеки от нашите оратори има по 10 минути време за е, изказване, но първо разбира се колегата Антея Макентайр. Заповядайте. Благодаря, господин председателя. Толкова се радвам, че разполагаме с тази възможност да имаме изслушване на темата на градинарството днес. И с удоволствие ще изслушаме истински експерти по темата. Градинарството е много сложен сектор и може би най-малко разбиран сектор – сега, когато се увеличава населението в света, имаме сериозни притеснения относно сигурност на е, доставките на продоволствие. Можем да се обърнем към градинарството, наистина. И ако погледна Обединеното кралство и моя регион, е, средната, западната част на Англия, средна част, мога да подчертая, че при нас наистина този сектор се развива изключително добре. Има много предизвикателства и много възможности. Въпреки, че сме е, втория производител, Европейския е, съюз е и втория най-голям носител на зеленчуци и плодове. Знаем, че в някои части на Европа доставката на пресни плодове и зеленчуци спада и ние губим сериозен пазарен дял за сметка на по-голям внос. Така че растежа на този сектор е от много голямо значение и конкурентоспособността следва да се увеличава научно-развойна развойната дейност може да играе много голяма роля в тази област, да се подобрят нашите ресурси, да се подобри продуктовността. Има много проблеми след, сред хората, които се занимават с гринарство. Разходи, защита на културите, вода, липсата на вода, липса на умение, околна среда е, за да можем да провеждаме повече от по-малко. А също така достъпа до финансиране е проблем. И наистина предизвикателство е да обединим всичко това в един доклад, но много се радвам, че литовското председателство ще насочи вниманието си към сектора през е, есента. И нашия доклад по градинарството с надявам, че ще допринесе към общата тема. Днес ще изслушаме експертите и ще можем да е, информираме себе си в хода на бъдещия ни дебат. Благодаря. Bardzo dziękuję pani poseł sprawozdawcy. Благодаря. Благодаря на вас, госпожо докладчик. А сега ще започнем изслушването. Антони Снел. Първо на вас давам думата. Good morning, everybody. Добър ден. Казвам се Антони Снел и съм заместник-председател на Националния съвет Градинарство. И аз също така съм и вице-председент на а, международна организация, но лично аз също се занимавам с, с, земеделие в Хартфоршир, Обединеното кралство. Там а, разполагаме с семейно а, ферма, 200 хектара и а, Искам да ви уверя, че нашия регион изключително е, има много развит е, е, градинарски сектор. 12 000 тона ягоди, и малини, 6000 тона капини. Всичко това отглеждаме по един екологосъобразен начин и се надяваме, че наистина в нашето сътрудничество е от изключително голямо значение, защото всички по веригата работим съвместно. В Обединеното Красто сме убедени, че трябва да работим още повече. На този екран виждате деца, които посещават е, нашето стопанство. Това са потребителите в бъдеще време, също така и бъдещите работници. Сектора има нужда от е, гъвкава сезонна работна ръка. В никакъв случай не искам да кажа, че тук си използваме детски труд. Е, тук наистина искам да лансирам значимостта на този сектор. 13% от картофите също се е, произвеждат при нас, 20% от е, меките е, плодове и зеленчуци, произвеждаме 60% от ябълките, които се използва за е, сайдер, 35% от капини и както виждате, ние сме една сериозна зона е, произвеждаща градина, зеленчуци и плодове. и ние също така имаме и сериозни приходи. Искам да ви кажа, че 3% е земята на практика, която се използва, изключително сериозна, сериозно производство, но като че ли някак си остава не, не а, доразгледано нашето, нашата роля и нашето значение в економиката, защото сектора е изключително важен. Сега позволете да поговоря малко за времето. Миналата година времето в Обединеното кралство беше наистина много неблагоприятно и това е свързано с загуби и с увеличаване на цените. Когато лятото е влажно, нещата се влушават. Миналата година, например, 15% спаднаха продажбите това беше най-влажното лято през те последни години, а след това имаше и най-студената пролет. Какво се случва с нашето време, се чудим нея. Въпреки, че имаше достатъчно вода 2012 година, нашата промилищност подчертава, че трябва да продължаваме да поддържаме нашите е, напоителни системи, защото няма да бъде добре, ако в крайна сметка не можем да използваме този ресурс. Необходимо е да съхраняваме дъждовната вода. Същевременно, ако разгледаме южните райони на Европейския съюз, знаем, че може би там мечтаят за подобна влага и това е една наистина възможност, но трябва да се използва по подходящ начин. Какви са нашите предизвикателства? Вече основни споменах. Ние сме обаче доста големи оптимисти. Времето в момента е прекрасно там и се надяваме, че целият сектор градинарство ще има все по-голяма производство дружество и ще можем да гарантираме печалба за всички, за да може да има нови капиталовложения в сектора. Трябва да бъдем конкурентно способни. На първо място за нас са нашите потребители и ние очертаваме наш приоритет – и използването на здравословни плодове и зеленчуци. Много важно е да се ядат наистина плодове и зеленчуци. Необходимо е да се увеличава производството и потреблението. Обещавам ви, че потреблението е изключително здравословно за хората. Всичко това, разбира се, е важно за здравето, но също така има и финансово измерение и мога да подчертая, че сектора ни наистина се нуждае от стратегия, за да се усъвършенства. Миналата година британските е, домати, е, както и е, краставиците и други зеленчуци са застрашени. Защо? Защото има по-малко търсене. Има голяма конкуренция за самите замеделски земи в Обнето кралство, може би и в Европа, за да се използват за био, например, продукти, биокултури или за зърнени култури. Всичко това застрашава нашия отрасъл председател. Има е, информация в доклада от миналата година, в който се засягат наистина тези проблеми. Какво трябва да се промени? Липса доверие в е, е, веригата доставки плодове и зеленчуци. И това е много сериозен отрицателен фактор. Ние трябва да имаме много устойчива верига. 20% от запитаните мислят, че взаимоотношението по варигата е добро. Прозрачност на цените, прозрачност на договорите също са сериозни фактори. Сега на този екран виждате разпределението на цените за конкретни продукти. Зеленото стълбче показва съответно цената на дребно, а червената всъщност е останалата цена, която се поема от веригата. Всичко ясно се обяснява. Крайно време е да се спре тази дейност на прекупване, прекупвателска дейност. Това според мен е проблем, който засяга цяла Европа. Първо, след повече от 10 години лобиране, правителството ни вече а, е, има ясно позиция относно а, е, узаконяване взаимоотношенията между участниците в хранителната верига. На второ място Националния съюз а, е, предприе един проект за добрата практика и всички ние следва да се присъединим към този проект, за да можем да избегнем рисковете. На ниво на Европейския съюз форума на високо ниво се разширява и това е много окоръжаващо. Тук се засягат проблеми, свързани с нелоялната търговия. Има и допитване и оценките ще бъдат е, готови през месец септември. Надявам се, че констатациите ще покажа, че лошото поведение в хода на цялата варига, в крайна сметка е сериозен проблем както за Обединеното кралство, така и за Европейския съюз. Както казах, ние имаме кооперативно стопанство, нарича се Berry Gardens или градини за малини, ягоди, капини. Ние бихме желали да направим всичко по силите ни, за да може схемата, която сме разработили, да се осъществява ефективно, защото това ще е от полза за нашата стопанска дейност. Ще можем да увеличим резултатността и производството си. И нещо искам да ви предупредя. Трябва да внимаваме в Обединеното кралство и в Европа така че подкрепата за продукцията да не води до свръхпроизводство, защото всичко трябва да се основава на търсенето на пазара. И за това е необходимо да обърнем внимание на научно-развойната дейност, за съжаление недостатъчно финансирана в Обединеното кралство и в Европа. Ние сме е, само една от двете държави членки, при които има негативна тенденция за организациите на производителите. Миналата година половината от тях на практика спряха действието си. Имаме само 31 такива организации, които по-настоящем работят в Обединеното кралство. Трябва да се внесе промяна в това състояние. За съжаление, нашето правителство а, утежнява всяка една роля с нови допълнителни задължения и а, управяме това предложение към партньорите ни а, в държави член членки. Има ясна роля, която се играе от организациите на производителите. Е, тук мога да спомена и сектора производство на мляко, но много важно е схемите да се разработват по-широко мащабно. Предлагам и някои изменения, е, е, между другото, сега измененията, които се предлагат по текста на законодателния акт са доста неясни и следва да бъдат коригирани. Необходимо е да има положителни дискусии, които да се водят с представителите на организациите на производители и ние бихме искали активно да участваме в тях с цел подобряване на текстовете. И на последно място защитата на културите. Това е последното, на което искам да се спра земеделските стопани обичат всичко това, което виждате на екрана. И нико, никога не биха нанесли щети на тези не, безценни работници, пчелите. Така че необходимо е да се обърне необходимото внимание за защитата на културите. Тези ограничения на неоникотин и нодите е проблем, който е, е много сериозен. Но, според нас, реакцията на комисията не е съразмерна. Неоникотинодите е, представляват един сериозен проблем, но не се основава на научните достижения. Необходимо е да се подходи внимателно, що се отнася до бъдещето на използването на пестицидите и това е от голямо значение за бъдещето на земеделието в Европейския съюз. Във всеки случай трябва да стъпим на а, научните достижения. Не трябва да. А, затрудняваме производителите в Европейския съюз, като на практика облагодетелстваме тези в трети страни. Изключително важен сектор е сектора на градинарството в Обединеното кралство, но е нужно да има ясни стратегии, ясни решения и политики на а, национално ниво и общностно ниво. Необходимо е да има ясна конкуренция, да има, разбира се, и а, приходи за производителите. Това е от полза и за потребителите. Когато работим съвместно по такива инициативи, като този много важен доклад и като работим също с всичките организации, се надявам, че ще можем да изковем положително бъдеще за европейското градинарство. Благодаря. Bardzo dziękuję. Chciałbym dodać, że pan Schnell jest wiceprzewodniczącym. Председателят, благодаря. Искам да добавя, че господин Снел е заместник-председател на Националния съюз на сълскостопанските производители в Обединеното кралство. Благодаря ви, господин Снел. Думата има господин Хорхе Брутонс, председател на Испанската федерация на асоциациите на производителите, износителите на плодове, зеленчуци, цветя и живи растения. Разполагате с близо 10 минути. Здравейте всички! Господин председател на Комисията по земеделие и развитие на селските региони, уважаеми дами и господа депутати, уважаеми представители на Европейската комисия и членове на организации в градинарския сектор. Плодовете и зеленчуците в Испания и в много от автономните райони са гръбнакът на селското стопанство. Те, на тях се пада голям дял от производствената дейност. Това се отнася както за стопански аспект, така и за аспекта на заетостта. Освен това, този сектор допринася съществено за продоволствената сигурност. Плодовете и зеленчуците в Испания формират 55% от общата селско-стопанска продукция. Става въпрос за площи, които възлизат на 30% от всички селско-стопански площи. 50% от испанските заети, е, от заетите в селското стопанство са заети в сектора продове и зеленчуци. Мисля, че тези фактори не се отчитат достатъчно в селско-стопанската политика, придържайки се към политики, които сега във времена на криза не съсредоточават финансовите помощи върху наистина активните сектори. Последствието е, е че се сблъскваме с проблеми, преди всичко в три отношения – търговска политика, селско-стопанска политика и научно-изследователска дейност. В тоталната, в търговската политика, на търговската политика се отразява преди всичко глобализацията, настъпилото изострена конкуренция не само вътре в Европейския съюз, а и с световните пазари, които за нас всъщност на практика остават а, затворени, тъй като Европа ни налага фитосанитарни а, мерки а комисията, т.е. външните пазари ни налагат мерки, които стават без отговор от комисията, за да има принцип на реципрочност. Секторът на плодовете и зеленчуците до голяма степен изобщо не е включен в системата на преките плащания по смисъла на новата обща селско-стопанска политика. В Испания, например, се прилага схемата за единно плащане, която не навсякъде е подходяща и води до поручаване на конкурентоспособността. А сега за научно-изследователската област. В Испания няма пряка връзка между аграрната област и науката. Какво предлага нашата организация в ЕПЕКС в това отношение? В момента се работи по преразглеждане на общата система за плодове и зеленчуци което означава, че сега е моментът усилията да се съсредоточат в четири области – организация на сектора, инвестиции, търговска политика, научно-изследователска дейност. Организация на сектора – разширяването на социалната и економическата база на организациите на производителите на плодове и зеленчуци е важна предпоставка за изпълнение на целите поставени от Световната търговска организация. В хода на реформата, която започва в момента, се предлагат мерки – които имат за цел съществуващите организации на производители да проявят интерес към търсене на нови търговски партньори и повишаване съответно стоеността на своята продукция. Разбира се, че се а, правят усилия да се премахват економическите бариери, т.е. да се облегчава достъпът до нови партньори. Що се отнася до инвестициите, същината на оперативни... Това трябва да е същината на оперативните програми, защото а, от това се обославя конкурентоспособността и економическата устойчивост на предприятията. А, мерките свързани с комерциализацията и пазарната реализация трябва да а, се разширят а, за да не бъдат насочени оперативните програми към неправилни цели. Сега, що се отнася до търковската политика, мисля, че са важни реципрочността в областта на фитосанитарните изисквания и създаване на обща система. Мисля, че е, реципрочността в търговските отношения с трети страни е изключително важно. В е, в момента е така, че много трети страни изискват спазване на протокола за фитосанитарните норми, е, които обаче а Европейския съюз не поставя такива изисквания пред тях. Т.е. законодателството трябва да предвижда същите изисквания и за тях, както по отношение на екологичните стандарти, така и на фитосанитарните, за да се избегне вносът на болести, които до сега са навредили сериозно на сектора. Що се отнася до търговската система и най-вече вноса, не бива да забравяме, че Европейският съюз е най-големият вносител на плодове и зеленчуци, а адвалорните мита за плодове и зеленчуци са по-низки, отколкото в, за други продукти в аграрния сектор. Тези мита дори отпадат в търговски споразумения, подписани от комисията с много трети страни. Създаването на ефективна система от вносни мита е много важна, за да не се сринат пазарите на плодове и зеленчуци в Европа. Областта на научно-техническите изследвания. Много е важно да се създаде пряка връзка между производители и е, учени, за да се е, работи по приоритетни области. Трябва да се насърчават тези връзки, за да се постигне по-сериозна диверсификация за подобряване на органолептичните качества на много от плодовете и зеленчуците, като домати, пъпеши, краставици и така нататък. И подобряването на и на качествата на костилковите плодове, преди всичко тропичните, тропическите постилкови плодове към вкуса на европейския потребител. Las principales plagas que, que les afectan. Много важно е да се работи и по линия на ефективния биологичен контрол върху много видове. Така че е необходимо да има а, общностно законодателство, като, а, която, което да урежда тези въпроси. Да не забравяме почвите, водите, и контролът върху е, климата. Всичко това е свързано с подобряване качествата на биомасата. Разбира се, че информационните технологии също са неизбежни в нашия сектор. Накрая искам да посоча, че мерките, които предлагаме, целят укрепване на производителността в Испания, а и в страните от Европейския съюз. Економическите ресурси трябва да се съсредоточат за насърчаване на заетост в Европейския съюз и укрепване на предприятията. Благодаря. Bardzo dziękuję. Jeśli пани poseł справоздавца pozwoli, to Благодаря ви. ваше позволение, нека първо изслушаме останалите ни гости и след това проведем разискванията. Сега ще дам думата на господин Донато Лабате. Той ще говори за бъдещите стратегии и възможностите на пазара. Господин Лабате ще говори за европейския пазар, но от името на италианските производители. Добро утро на всички! Ние сме онова, с което се храним. Позволете ми да започна така. Мисля, че човешкото здраве е най-висшето благо, с което разполагаме. Трябва да отстояваме това благо. Здравето е тясно свързано с храненето. Храната е не само сетивно удоволствие и възможност за приятно прекарване на времето в компания – Храната е тясно свързана с здравето ни. Тя е горивото, с което зареждаме организма си. Нуждаем се от едно сигурно, безуловно гориво. И във връзка с това градинарството играе важна роля. То ще продължава да играе важна роля и в бъдеще тъй като се увеличава консумацията на плодове и зеленчуци. Променя се потреблението на плодове и зеленчуци в световен мащаб. В световен мащаб консумацията на плодове и зеленчуци е много по-висока от количествата, които се предлагат. Това е свързано с увеличаване на потреблението на глава от населението, най-вече в бързо развиващите се страни. Там се консумират много повече плодове и зеленчуци от, например, зърнени култури. За това трябва плодовете и зеленчуците да залегнат сред приоритетите ни. Наблюдаваме и значими промени на пазара на плодове и зеленчуци. Към момента на него преобладават големите търговци, а в миналото по-скоро пазарът бе доминиран от по-малки търговци. В момента малките и средни търговци отстъпват на по-големите, които на практика владеят пазара. 80% от продажбите на плодове и зеленчуци се реализират от веригите супермаркети. Това изисква един едно по-ефективно управление на веригата на продажбите на всички нейни етапи което от своя страна налага и въвеждането на по-различни изисквания за всички участници в веригата, това число и за доставчиците. На всички нива на тази верига не бива да забравяме и осъществяването на дейност в международен мащаб, глобализацията. Трябва да приложим по-новаторски подход, като имаме предвид, че пазарите ще продължат да се разрастват. За това ще трябва и по-фокусирано да използваме ресурсите си. Трябва да използваме финансирането така, че да дадем възможност за реализиране на допълнителни доходи. Във връзка с това трябва да се намерят нови форми за финансово подпомагане, които да дадат възможност на производителите сами да се финансират. Във връзка с това трябва да се развиват научно-изследователската и развойната дейност. Социално-економическият аспект – Според мен е важно отрасълът на производство на плодове и зеленчуци да бъде подпомаган, да бъде насърчаван, особено по-настоящем, когато се намираме в криза и стопанските субекти са по-малко склонни да поемат рискове. В резултат от това младите хора вече в никакъв случай не се насочват към селското стопанство или по-конкретно градинарството като поле за професионална изява. Но именно младите хора трябва да бъдат привлечени към този отрасъл. Необходима е и много ясно изразена специализация. Има много различни сортове растения и продукти. Това е свързано с особеностите на отделните региони, с тяхната култура. Аз се гордея с това, че съм от региона Апулия. Гордея се с този регион, тъй като неговите дадености са много добри. Те са много добри предпоставки за производството на определени сортове. В Апулия се отглеждат култури, плодове и зеленчуци с много добре изразен вкус, с много добри вкусови качества. има възможност за преодоляването на финансовата криза и на нейното отражение върху отрасъла. Трябва да произвеждаме екологосъобразни продукти с добри вкусови качества. Разбира се, необходима ни е и съответната система за дистрибуция. Нерядко стопанствата са организирани вертикално т.е. има връзка между производството и дистрибуцията. Друг важен момент е устойчивостта. Устойчивостта е сред предизвикателствата за бъдещето. Тя е свързана не само с опазването на околната среда, но и с отстояването на определени ценности, например по отношение на работниците. Това трябва да бъде отчетено в рамките на преговорите с международните ни партньори. Нека ви дам един конкретен пример. Устойчивостта предполага участието на все повече жени в отрасъла. Старите и новите пазари. Увеличи се броят на потребителите, от което нарасна и търсенето. Затова производителите ни могат да произвеждат повече пресни продукти. Като се има предвид финансовата криза, това е много важно, тъй като допринася за разкриването на работни места. В държавите БРИК се увеличава потреблението на плодове и зеленчуци. Това ни даде възможност да увеличим обема на износа. Увеличи се и обемът на износа към Близкия и Далечния изток. Осигуряването на едно стабилно бъдеще за отрасъла вече не е само мечта, това е една реална цел, която може да бъде осъществена от конкретни стопанства и субекти. В миналото имаше противоречие между протекционизма и либерализацията. Днес това противоречие вече не съществува. Пазарните механизми предотвратяват финансовите спекулации, правят ги излишни. Не бива да се стига до господстващо положение на пазара на определени производители, тъй като от това проистичат и пазарни злоупотреби. Би следвало също да се намали и бюрократичната тежест. Трябва по-голяма степен да се възползваме от новите технологии. Трябва да дадем възможност на производителите да поемат ръководна роля. Трябва повече да заложим на научно-изследователската и развойната дейност по конкретни проекти. Всичко това трябва да се впише в един дългосрочен стратегически план, който да се основава на размисъл, но и на конкретни мерки. Всяка една намеса няма да окаже голямо въздействие от макроекономическа гледна точка, но в крайна сметка ще гарантира социалното сближаване, което е много важно за бъдещите поколения. Bardzo dziękujemy. Teraz zabierze głos. Благодаря ви. Давам думата на господин Зигфрид Шолц, представител на отрасъла на градинарството в Германия. Господин Шолц е генерален секретар на Централ Фербанд Гартенбау. Приветствам с добре дошли гостите ни от Германия. Думата има господин Шолц. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Комисията по земеделие, дами и господа, искам първо да благодаря за вашата покана да ви информирам накратко за развитието на немското градинарство. Сега на фона на това, което чухме до тук, аз възнамерявам да ви нарисувам една по-диференцирана картина, обословена от економическото и политическото развитие, но и от необходимостта от приспособяване към конкуренцията. Трябва да подчертаем, че пазарната ориентация винаги е била водеща за градинарството в Германия. Структурирал съм изложението си в четири части. Първо, представяне на сектора в Германия, някои шансове, някои рискове за бъдещо развитие, както и прогнози и изисквания. И накрая ще завърша с някои бележки за значението на сектора. Виждайки тази картина, се убеждаваме, че подвете и зеленчуците са съществена част от производството в областта на градинарството, но и отглеждането на цветя, храсти, цветя в сакси, цветя за продажба. Im Bereich Einzelhandel und äh, Dienstleistungen eben както и услугите, свързани с производството в областта на цветарството. Така че има достатъчно връзки между производител, търговия на дребно, не, да не забравяме и гробищните паркове, те също са от економическо значение за сектора. Тъй, че градинарството е така важна част от развитието на сектора в градовете. Виждате какво а, преплитане има на различните клонове на производството. Това е една статистика от тази година на Министерството на Федерална република Германия по земеделие и защита на потребителите. Виждате от схемата, че в центъра, разбира се, така наречената първична продукция на плодове, зеленчуци, растения и цветя, но нещата се преплитат с множество услуги и производства, които също са част от градинарството, елемент, който често се забравя. В нашите страни има големи площи, плодове и зеленчуци, но зад тях стоят редица структури, които не бива да бъдат забравяни. Тук играят роля и фактори, като например обучение, консултиране, ако вземем Англия, колко тясно са свързани там туризмът и градинарството, например. Ето ви и някои резултати, които доказват колко е важен този сектор. Например, пресни а, зеленчуци, пресни плодове 400 милиона оборот. А, а за декоративните цветя милиардите са почти толкова, тъй че почти 5 милиарда евро а, е оборотът на цветопроизводството. Тук обаче я, е, говорим не само за самото производство, но и съпътстващите го услуги и други дейности. Например, градинарството, гробишните паркове, те са изредени в последната част от таблицата и виждате, че са съществена част от общия оборот на сектората. И че целият бранш на градинарството възлиза на 16,8 милиарда евро. Ако към това добавим съпътстващите а, моменти по търговската верига, крайният резултат ще бъде около 78 милиарда евро. Има може би си струва да споделим две неща във връзка с тенденциите в развитието а, и то с оглед на търсенето и демографското развитие. Общо търсенето на градинарски продукти и услуги е високо и нараства, макар и променливо в времето. Но демографските тенденции, разбира се, ще доведят и до промяна на поведението на потребителя и ще се изисква все повече устойчивост. Ако обаче работим по линия на регионалното съзнание, местната продукция ще има много повече шансове. Съзнанието за високо качество ще продължава да расте. А, за населението застарява, т.е. много е важно да заложим на качеството на храната и на екологичните аспекти за младите поколения. По същата причина услугите, свързани с градинарството, ще продължат да бъдат търсени и за напред изискването да има достатъчно компетентни млади поколения, които да навлязат в сектора, остава актуално, особено, що се отнася до, търгов... до областите на търговията и услугите с градинарска продукция. Мисля, че това е важен елемент за развитието на селските райони и не бива да се забравя. Вторият елемент във връзка с шансовете и рисковете е условията на конкуренция. Виждате, че има все повече концентрация в търговията, че ниските цени на големите търговски вериги подбиват цените и водят до проблеми в нашите предприятия. Така че структурните промени в сектора са огромни. Например, декоративните цветя от 10 години имаме намаляване на продукцията на стойност към 22%. Това е сериозно структурно, сериозна структурна промяна, наложена от принудата да се отглежда по-ефтина продукция както и свързаните с това, разбира се, процеси на рационализация. Но във връзка с това могат да се намерят шансове за малките предприятия и не само ниши. Говоря за регионите. В Европа, например, 35% от стоките се търгуват от самия производител това означава, че 65% пък от стоките вървят по други канали. Същото се отнася както до градинарството, така и в частност до производството на декоративни цветя. Така че е нужна политика, която в крайна сметка да бъде от полза за потребителите. Das wäre unser Petitum. Was können какво можем да направ... можете да направите вие? Какви са нашите очаквания от Европа? Преди всичко насърчаване, устойчивостта във връзка с ефективността на ресурсите, енергоснабдяване, нови технологии. Например, от опит знам, че в нашият бранш има големи затруднения да намираме нишите в пазара. Много е важна, разбира се, темата за научните изследвания и иновациите. Тя беше спомената и от преждеговорившите. Разбира се, че Европейската програма в тази област ни помага, но ни трябва още. Също така трябва да се насърчава а, пласмента на продукцията, продажбата, като разбира се трябва да се укрепят позициите на организациите на производителите. Не бива да забравям обаче, че същевременно трябва да работим така, че да имат полза и нашите партньори. Може би тук ще имат значение елементи от втория стълб, които да насърчават регионални предприятия. Споменахте за инвестиционните проблеми, програми. Това е много важна тема за малките предприятия. Друга тема, която за нас малките предприятия е изключително вълнуваща, е бюрокрацията. И нека да обобщя. 35% от а, производството на цветя става, се осъществява само на 1% от а, полезните селско-стопански площи. Но ако е е, важно да се съблюдават е, екологичните изисквания, както за качество на е, отглежданите растения, така и екологичните изисквания за това те да се чувстват добре. Така че нека да не забравяме, че цветята са културна ценност и трябва да помислим, може би, за намаляване на ДДС върху тях. Друга тема – зелени градове, качество на въздуха и водата. Ние всъщност много допринасяме за това качество. Дали с отглеждането на цветя и дървета и изобщо зеленина. Имаме и съответната информационна система, която а, е много близко свързана с практиката. От 10 години насам, например, подаваме специална информация, т.е. директна информация от предприятия, от всичките, всички е, браншове в сектора, както и от страна на учените. Говоря за уебсайта. Дами и господа, за след... мисля, че е, градинарството в Германия все пак устоява на конкуренцията. Благодаря ви за вниманието и с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Panią poseł sprawozdawcę poprosimy o zabranie głosu. Благодаря. Сега обръщам се към вас, госпожо докладчик. Може би сега, може би по-късно, заключителните ви думи. Може би сега да дадем думата за въпроси и отговори. Пани е, посел Харенс Гарсия. Базо проша, пани посел. Госпожа Гарсия, първо вие имате думата тогава. Se ha entendido que los intérpretes decían la señora García <laughs> y la señora García Sirache. En fin, eh, gracias eh, por darme la palabra. Госпожа Гарсия, е колегата ми, но няма значение. Благодаря, благодаря на ораторите, благодаря, че сте тук, за да говорим за този изключително важен сектор за Европейския съюз. Той е много важен, особено за моята държава, за Испания. Той е от водещо значение. Имаме производство във всички части на страната ни, така че Подчертавам отново значимостта му за нас. Не бях тук самото начало на изслушването. Не можах да чуя първото изказване, защото трябваше да участвам в работата на комисията по петиции, пак по въпроса за зеленчуците и плодовете. Беше жалбата. И критиката им бе насочена именно към системата за напояване в региона, така че на практика аз отсъствах, но отново защитавах интересите на сектора плодове и зеленчуци. По чутото днес, според мен, основното предизвикателство, пред което сме изправени в този докум, по този документ, който ни предстои да обсъждаме, е управлението на кризата. въпроса е свързан с екологизирането, с различните форми на квалификация и обучение. В крайна сметка всичко това се свързва с кризата и основните предизвикателства, пред които сме изправени. Необходимо е да се адаптираме към рамката, в която ще работим, за да може в крайна сметка да се възползваме от кризисните фондове. Вече бе подчертано, че има съгласие по основния документ. Остават да се уточнят някои аспекти във връзка с управлението на тези, този резерв за кризите. Необходимо е да се защитява, разбира се, и конкурентноспособността. В Испания разполагаме със съответен орган за тази цел и заедно с колегите до мен сме работили много по тези въпроси и се надяваме, че с реформата на ОСП и на дружествата ние ще можем наистина да преодолеем проблема, свързан с злоупотребите, на които сме ставали свидетели през минали периоди. Поне в момента там, на там са насочени нашите усилия, за да има режим за цените на образуване още на входа. Сега, що се отнася до еколого екологосъобразното законодателство, борбата с заболяванията, пестицидите. След намаленията, на които сме свидетели в употребата на активни вещества, Знаем, че този въпрос бе разгледан от Комисията по околна среда в парламента, след това бе прият от целия парламент. Ние в крайна сметка оставяме сектора с много деликатно положение. Мислих се, че вие ще подходите а, много а, по а, твърдо по този въпрос. А, е, както ви казах, и комисията по петиции се разглеждат проблеми, свързани с градинарството. Но има а, предизвикателства, има пречки пред нас. Надявам се, че комисията ще извлече известни полуги относно реципрочността, имайки предвид държави като Бразилия и САЩ, например – засягам въпроса с фитосанитарните мерки и реципрочността с Бразилия, например, или САЩ. Това е въпрос и към комисията. А също така и продукти с происход Южна Африка. Как се сравняват те с продукти, отгледани на наша територия? Необходимо е да защитаваме границите си от заболявания, които на практика биват внасени на територията ни от трети страни. Не бива да се въртим в кръг, трябва да намерим точния отговор на проблема. И пак въпрос по отношение на третите страни по един регламент, свързан с общата организация на пазара, имаме известни постижения вече по отношение и на търговията. Имаме някакви вече постижения относно преговорите с САЩ Необходимо е да има реципрочност, както казах, и по отношение на географското, географския происход. Много важно е споразумението Европейски съюз САЩ. Трябва да се отчетат всичките ни изисквания в нашия сектор. Благодаря. Bardzo dziękuję. Proszę pani. Благодаря. Госпожа Аюсо, имате думата. <clears throat> Благодаря, господин председател. Не разбрах името, не чух името си. Благодаря на всички оратори за всичко това, което очертаха пред нас като проблематика в тази много важна област. Аз съм докладчик в Сянка по доклада за новата организация на пазара в областта на зеленчуците и плодовете. Въпреки, че има много аспекти, по които сме постигнали споразумение, има и о, висящи въпроси. Няма да повтарям вече казаното до сега. Сега Що се отнася до реципрочните е, правила, които следва да се налагат в областта на екологосъобразността и е, здравето на животните – ние имаме сериозни проблеми, когато трябва да обясняваме какви са вредите, е, които носят мерките, за които в момента говорим. Но и аз бих е, желала да видя по-добри предложения, които комисията да отправи към нас. Не биват само да дискутираме вредите и щетите, до които биха довели те. Разбира се, когато налагаме стандарти, ние не изискваме същите да бъдат спазвани от други. Това е много важно. Има едни разпоредби за, за севера, други за и за юга. Някои продукти не се използват, например, на север, които са изключително важни и централни за юга. И по този начин може да се стигне до загуба до култури. По-нататък, първоначалното ценообразуване при навлизане на пазара. също е сериозен проблем, а за научно-развойната дейност съм изключително съгласен. 20 години вече работя в тази област, имаме много добри взаимоотношения с представители на отрасъла, работим и в оранжери, правим своите изследвания. Това е много важно и за двете страни, не само да се мотивират е, изследователите, но е необходимо и отрасъла да се обръща към научно-изследователските центрове в държавите членки и да каже, ето тук имаме такива и такива проблеми, нека да работим по тях. Нека не идва всичко единствено и само от посока на научните работници. И още нещо, за което стана дума тук. Esto, eh, en, por lo menos es de lo que se habla. Плащанията на площ. Тук е, хората, които казват, че до сега са получавали преки плащания, трябва да продължават да си получава тези плащания. Обръщам се към производителите. Кое според вас е по-важното? Да получавате плащане на площ, защото тук става въпрос за допустими хектори, които могат да получат съответните суми, или бихте искали да съществуват оперативни фондове за инвестиране в сектора? ние в крайна сметка, ако насочим всичко към ОСП, може да не разполагаме със средства именно целенасочени за плодовете и зеленчуците. И това мен лично много ме тревожи. Очаквам да чуя вашето мнение по този въпрос. Плащане на площ или нещо, което наистина може да подпомогне едно стопанство, което произвежда зеленчуци и плодове да бъде конкурентно способно. Това е въпросът ми към вас.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 Положението не е толкова тежко, колкото го представи изказалата се преди мен колега. Според нашите четирима гости си заслужава да се работи за сектора и че трудностите, пред които той е изправен, са преодолими. Надявам се, че ще намерим общи решения за проблемите, които споделихте с нас. И четиримата оратори изискаха да се заложи в по-голяма степен на научно-изследователската и развойната дейност. Заявиха, че тази област е важна за тях. В Европа има добри университети, които извършват научно-изследователска и развойна сектор дейност в този отрасъл. Мисля, че е особено важно да се установят връзки с тях. Наскоро се запознах с една система за аквапулинг, е, заработена от университета в Берлин. Нека уточня, аз не работя, работя не само в областта на сълскостопанската политика, но и на рибарството. Тази система за аквапулинг е, според мен е много интересна. Каква е вашата оценка като експерти? Смятате ли, че тази система има потенциал и за отрасъла на плодовете и зеленчуците. Системата аквапулинг предвижда отглеждане на сладководни риби в аквакултури, комбинирано с отглеждане на зеленчуци в оранжери. Всичко това се прави в затворен цикъл водите от съоръжението за аквакултури се пречистват по механичен път и могат да се използват за напояване на плодовете и зеленчуците. Водата, по която се кондензира в оранжериите, се извлича от там и се използва съответно в съоръжението за отглеждане на аквакултури. Една подобна система намалява значително потреблението на вода в оранжериите енергия може да се произвежда за експлуатирането на подобни съоръжения, например чрез използването на фотоволтаици. Една такава система е много полезна, тъй като може да се осъществява производство на плодове и зеленчуци на местно равнище. И може би би била интересна за вас, тъй като вие всички казахте, че за вас е важно местното производство. Цикълът на производство в случая е затворен, няма почти никакви емисии на въглероден двуокис, не се използват антибиотици за отглеждането на рибите, не се използват и торове. Според мен тази система е много интересна, много добра. Любопитно ми е да чуя вашето мнение, тъй като според мен системата би била интересна най-вече за малките и средни предприятия. Посетих на място две такива предприятия, където тя вече се използва. Системата е много интересна, тъй като от една страна се отглеждат зеленчуци, от друга страна има възможност за отглеждане и на аквакултури, т.е. стимулират се два източника на приходи за производителите. Благодаря, госпожа Раймерс. Благодаря. И аз искам да благодаря за презентациите. Бяха много интересни. Видяхме, че има и разлики. Виждаме, че Великобритания има загуби. намалели са и, предприятията, намалели са и кооперативите. От друга страна, беше посочено, че трябва да се внимава да няма прекалена централизация, за да не доминират определени а, организации на потребители, тъй че наистина трябва да се пази равновесието. Много интересно беше да чуем, че а, плодовете и зеленчуците заедно с декоративните растения представляват гръбнака на контакта с населението, защото с цветята всъщност човек всеки ден има контакт у дома си. Тъй, че мисля, че във втория стълб градинарството трябва да получи дължимото му внимание и насърчаване. В момента се работи по големия пакет е, по здравеопазване, включително и разпоредбите за посадъчния материал. Искам да попитам какво бихте е, казали за тези нови разпоредби и е, върху какво трябва да се съсредоточим по отношение на е, здравеопазването. Например, карантинните вредители, за които всъщност градинарските предприятия първи ни съобщават. Доколкото знам, пък против такива вредители няма застраховане. Какво да направим така, че тези производители, нападнати от тези вредители, да не изпаднат в финансов крах? Колкото по-рано те ни сигнализират за наличието на вредителите, толкова по-малък ще е рискът за нанасяне на тотална щета на целия сектор. Така че а, ме интересува вашето мнение по този въпрос. Проше пана посла е, Хауслинга и ако остатни пан посел Мато. <clears throat> Господин Хойслинг, три конкретни въпроса. Германският колега накрая говори за нещо, за което говори госпожа Раймерс, а именно законодателството за посадъчния материал. Смятате ли, че новото законодателно предложение на комисията ще доведе до съвършенстване на законодателството? И ако не, какви са вашите искания? Въпросът за устойчивостта и по-доброто спазване на екологичните стандарти. Няма спор за това, но някои от нашите гости се отнесоха малко по-критично към това. Например, британският оратор, който се изказа критично за забраната на неоникотиноидите. Нека формулирам мисълта си малко по-провокативно, все още много често се нарушават максимално допустимите стойности за използването на пестициди, т.е. продължават широко да се използват пестицидите. И за това са отговорни не толкова самите производители, Причината е в натиска, който се упражнява върху целия отрасъл. Осъзнават ли производителите, че има проблем с използването на пестицидите, възнамеряват ли да намалят количествата, които използват. Декоративните растения и рязаните цветя производството на тези продукти се съсредоточава все повече в трети страни, които не прилагат стандартите на Европейския съюз, например по отношение на пестицидите или по отношение на работниците. Работниците буквално биват експлуатирани в тези страни, а след това рязаните цветя или декоративните растения се внасят от там в Европейския съюз. Какво бихте искали да предприеме Европейският съюз, за да не се поставят на карта благосъстоянието и здравето на работниците в трети страни, само за да можем тук ефтино да закупуваме рязани цветя, например. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички оратори. Разбира се, подкрепям всички, особено моите испански колеги. Сега ще се спра на няколко неща. Не можем да говорим за бъдещето на градинарството по принцип, ако не разполагаме със средства, за да гарантираме това бъдеще. Така че по-важно е да кажем кога разполагаме с тези средства, кога имаме правна защита. Дори и много да не, не можем да постигнем съгласие по всичко, важно е в крайна сметка да се гарантира ежедневието на този отрасъл, който по-настоящем е изправен пред проблеми и бъдещето му не е розово. Сега ще се спра на производството на домати. Изключително важно. Което обаче преминава през много трудни времена. И ако не приемем мерки сега тук, бъдещето им е застрашено. Говорихме за реципрочно за споразумение, но трябва да се спазват споразуменията. Реципрочността е нещо важно, но ние трябва да им правилата, квотите и след това пък да ги спазваме. По какъв начин можем да гарантираме спазване на квотите и на правилата? До какъв начин комисията, европейските институции гарантират спазването им? Ние можем да говорим за бъдеще, да констатираме разни неща за сектора като цяло, но ако е, ежедневно не сме в състояние да е, гарантираме изпълнението на изискванията, които ние създаваме, няма как да говорим за бъдеще. И е, нещо, което не е предприето още, а именно защитата на нашата собствена продукция. Благодаря. Председателя, благодаря. Сега обръщам се към нашите гости да отговорят накратко на зададените въпроси. Може би в същия ред можете да дадете отговор, както направихте изказванията си. Господин Снел най-напред. Аз бих желал да отговоря съвсем накратко, ако ми позволите. Госпожа Аюсо, вие зададохте въпроса свързан с е, фондовете и преките плащания, плащания на площ. Отговора ми е и двете трябва да гарантираме. Защо? Защото оперативните програми са изключително важни за организациите на производителите и, както и по-рано казах, те са насочени именно към инвестиране. И така можем да разработваме новаторски методи, да бъдем конкурентно способни. С новата ОСП и с преките плащания можем да подпомагаме сектора зеленчуци и плодова, но в крайна сметка това е, е компетентност на държавите членки. Ако в Испания е, някои зеленчуци не са получили подобно финансиране, а пък в други държави са получили, очевидно ние ще из, на практика ще осъществим изкривяване на пазара. Благодаря. Um, <coughs> yeah, I, I, I can't even begin to comment on the когато говорим за риби, за вода, за зеленчуци, наистина идеята е прекрасна, но не съм компетентен, не мога да говоря сега по този въпрос. Използването а, на средствата за защита растителна ръщита. Ние вече използваме все по-малко подобни продукти в Обединеното кралство и в Европа. Използваме ги тогава, когато наистина е жизнено важно значение. Имаме много сериозно разработени а, мерки за контрол и затова нашите зеленчуци и плодове наистина са изключително защитени. И слушах внимателно всичките оратори, които отправиха същите послания желания и се спряха на сходни предизвикателства. Наистина много важно е регионалното развитие, развитието по места. Колкото по-малко са хранителните мили, толкова по-добре. Всички говориха за варигата на доставки, за научно-развойна дейност, което е нещо много важно и разбира се, проблема е е, с климата е, е валиден навсякъде. Най-важното послание обаче, което мога да излека от днешната дискусия е свързана с факта, че сектора е изключително важен, понякога недостатъчно оценяван и лансиран. Но ние трябва да отстояваме принципа да се ядат а, здравословни, зеленчуци и плодове в Европа. И по този начин е, всички граждани ще извлекат полза, полза е, и за своето здраве, а пък производителите ще извлекат печалба. Така че това е основното послание, което искам да отправя към вас сега. Председателя, благодаря. Сега е, господин Донатов. È stato un dibattito anche perché mi è sembrato... Благодаря и дискусията беше изключително интересна. Имам чувството, че колегите поставиха същите въпроси и предложиха същите решения. Човек би помислил, че сме се оговорили предварително. Сега нека да отговоря на испанската колега във връзка с преките плащания. Много е важно да не се разпределят безкритично и поравно а, тези плащания, защото то може дори да навреди на някои предприятия, които се намират в добро здраве. Много е важно плащанията да се превърнат в истински инструмент. Представям си го нещо като банка, но не търговска, а финансова банка финансов институт, е, разбира се, подпомаган от Европа, Европа, към която се стремим. Това, което ни е необходимо, е сближаване, кохезия. Значи банка, която да финансира адход плащания, които не се разпределят на принципа на лейката в градината, а целево. Мисля, че така ще влезем в една положителна спирала, която ще ни измъкне от сегашното ужасяващо положение в Италия в момента. Например, именно на фона на кризата селското стопанство се преоткрива като нова идея за процъфтяване. Нещо, което създава и заетост и ще подобри благосъстоянието. Благосъстояние означава не само добро състояние на духа и тялото, а и добро състояние на цялото общество. И сега съвсем накратко нещо във връзка с останалите въпроси, които бяха много интересни до един. Въпросът за устойчивостта А, винаги съм си мислил, че разполагаме с един единствен свят и наше задължение е да го пазим и да го съхраняваме. Разбира се, че е постигнато много вече в това отношение, например по отношение на използването на вредни торове и други вредни вещества, вредни за околната среда. Трябва да продължаваме по същия път използване на чисти, устойчиви енергии, включително и соларна и прочее и прочее. Благодаря на всички, че ме изслушаха. Благодаря и за поканата да бъда тук. Благодаря, господин Шол. Ich möchte beginnen äh, bei der Frage ще отговоря първо на въпроса на италианския ви колега във връзка с реципрочността при фитосанитарните мерки. Настояваме за реципрочност. Спряхме вноса от Съветския съюз и с това се наложиха ограничения върху търговията, без всъщност да са необходими разговорите с Комисията по опазване на околната среда във връзка с лицензирането и по други въпроси. Подкрепяме един такъв обмен с колегите ви от Комисията по околна среда. Това ще ни даде възможност да намалим максимално риска за околната среда и човешкото здраве. Сега ще отговоря и на въпроса на господин Хойслинг. Да, осъзнаваме какъв е проблемът, що се отнася до необходимостта да се намали риска. Но намаляването на риска не е пряко взаимосвързано с намаляването на количеството на използваните химически вещества. Важен е и начинът по който се използват. Вече от години работим по този проблем, сътрудничим си с организации за опазване на околната среда. Госпожа Родост, запознахте ни с системата аквапоника. Мисля, че отрасълът винаги е бил за това да се комбинират различни източници на приходи. Представих ви отрасъла на градинарството в е, Германия. Видяхте, че той извършва и много други дейности, освен отглеждането на култури. Например, дейности в областта на услугите. Запознати сме с използването на системи, основаващи се на затворен цикъл. Госпожа Раймерс, посадъчния материал и уреждащите го актове, ако можем да защитим растениевъдите така, че да се запазят вече съществуващите сортове, то ще защитим и малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия са загрижени във връзка с това законодателство, тъй като от него може да проистече по-голяма бюрократична тежест или защото то няма да допринесе за значително намаляване на бюрократичната тежест. Карантинните вредители, за които ме запита госпожа Раймер, това е един основен проблем измененията в климата се усещат по-силно, включително и в северните страни и не можем да смекчим рисковете, проистичащи от тях, рискове и за производителите. Мисля, че би следвало да се създаде един фонд за подпомагане на производителите, за да не бъдат съвсем беззащитни спрямо измененията в климата. Отглеждането на декоративни растения в трети страни. Въпроса на господин Хойслинг. Мисля, че трябва да наблегнем на справедливата търговия, така че да се отчетат и социалните и екологични аспекти при производството на декоративни растения. Ако прилагаме тук определени стандарти, например в Холандия и други държави, то би следвало да изискаме и от партньорите си от трети страни да ги прилагат, не само при отглеждането на декоративни растения, но и на плодове и зеленчуци. Bardzo dziękuję za ciekawe презентации нашим гостям. Председателя, много благодаря за вашите интересни изказвания. А сега ще дам думата на вас, госпожо Доскладчик, за да обобщите. Благодаря, господин председател, Изключително интересно беше това заседание. Благодаря и на четиримата ни оратори за всичко споделено днес с нас. Моето предизвикателство ще бъде да направя дължимото и необходимото, за да подготвя един достоен, достоен доклад по темата. Ще работя съвместно с докладчите по в сянка, за да мога наистина да предложа разумни предложения за градинарството в Европа. Нещо, което според мен е изключително важно и на което според мен трябва да обърнем внимание. Първо, научно-развойната дейност трябва да намери своето практическо приложение за замеделските стопани. Именно по този начин можем да окажем въздействие върху реалния живот на хората. Друга област, която според мен е много важна в Обединеното кралство, а именно как градинарството да се превърне в една привлекателна кариера за младите хора. Много са примерите, които мога да посоча ако нищо друго не можете да правите, тогава започвате да отглеждате плодове и зеленчуци. Това се случва. Наистина много е жалко, защото в този сектор могат хората да открият много интересно призвание. И тук наистина ние имаме роля как да лансираме развитието на сектора, така че да може да предоставя добри възможности за младите хора. И на последно място, господин председателю, е, наистина с интерес очаквам, очаквам следващата седмица да приветстваме делегация от тази комисия е, в е, моя регион, в западната средна част на Обединеното кралство. С голям интерес надявам се, че ще можем да дискутираме редица от проблемите, които засегнахме днес в областта на градинарството, и надявам се, че ще можем да стигнем до още интересни констатации. Добре дошли, ще следващата седмица. Благодаря ви. Председателя, благодаря много. Да, наистина предизвикателството, което ви чака, наистина е голямо. Плодовете и зеленчуците са много важни, но ние понякога просто не подозираме колко многообразен е този сектор, колко многообразни са зеленчуците и плодовете. И производството наистина е великолепно и то изгражда чудесни инфраструктури от голяма стойност за, разбира се, самите стопани, но това е много важно и за начина и режима на хранене на всички граждани. Така че в този сектор предоставя също така възможност е, за заетост за много хора и определя е, възможността за оцеляване и на малките стопанства. Говорихме за е, хранителната верига, за цялата верига на доставки. Изключително важно е да се поддържа тя жива и жизнена. Можем да я подкрепим пряко и непряко това е важно за асоциациите на производителите. Организациите им имат много важна роля, която следва да изиграят, разбира се. Много важно е и качеството на продукцията. Както виждате, редица са предизвикателствата. Това са само част от тях. Много се радвам, че всичко това в момента е във ваши ръце. И мисля, че е, с казаното ние изчерпваме днешния дневен ред. Благодаря на нашите гости, благодаря на докладчицата за организирането на това заседание. Е, зная, че 2 септември е датата на следващото заседание на нашата комисия. Имате ли нещо по точка ражни? Ако не, ще закрия днешното заседание и тъй като това е последното ни заседание преди е, лятната вакансия, е, желая на всички е, весели празници. През септември трябва да се върнем изпълнени с енергия, защото имаме много задачи, които трябва да се справим. И така желая ви всичко най-добро през лятото.